С това приключвам дебата. И последната точка от нашия дневен ред е посветена на едноминутни изказвания съгласно член 163 от правилника за дейността на парламента. Започваме с господин Рола. Благодаря, госпожо председател. Като беше взето решение да се закрие седалището на Катерпилар в Белгия, този концерн предизвика социални сътресения. Повече от 6 милиона работници са засегнати и това решение е неприемливо и за това, че става дума за а, много голямо бреме върху работниците и социалните политици на място. През 2013 година Катерпилар съкрати около 200 работни места и наистина това е абсолютна безотговорност, защото е, беше свързано и с много отстъпки. И всъщност това е едно американско управление на концерта, което няма нужния кораж да даде обяснение и което нарушава социалния диалог. Тази катастрофа изисква бързо решение в полза на работниците. И също така трябва да се създаде една амбициозна индустриална политика и да бъдат насърчени инвестициите. Госпожа Данчила. președintă femeile din europa mai ales cele din благодаря, госпожо председател. Жените в Европа, особено в селскостопанските региони, се сблъскват с много сериозни трудности, когато се опитат да си намерят работно място и да имат финансова стабилност. Особени са проблемите, примерно, за бременни жени. Те се сблъскват с дискриминация, дори насилие. И тези проблеми се отразяват а, директно на семействата. В Румъния излизаме с предложения за публични мерки, които според мен могат да бъдат предприяти и на европейско ниво. Става дума за механизми да помагат на жените от селско-стопанските райони да намерят стабилна заетост, подкрепа за жени, които работят в е, друга европейска страна, безплатни тестове за бременност. Ако правителството и обществото се обединят, ние можем да намерим решение на тези проблеми. Господин Мариас. Наскоро даденият отрицателен отговор на комисията по отношение на Гърция е недопустим. Тук се говори единствено и само от името на Европейския съюз, а става въпрос за последствията от немски военни действия в Гърция а, гърците се чувстват потъпкани. Иският съюз наистина се превърна в германска Европа. Изкривява се дори и историята решението във връзка с обещетението на пострадалите от немската окупация изолира Берлин още повече. Чухме господин Стефан Зайберт, говорителят на федералното правителство, който твърди, че въпросът с обещетението е решен. Имаше безброй меморандуми и други решения. Това, което видяхме е липса на интерес към правителството на Ципрас. Не бива обаче да скръстваме ръце. Борбата за обезщетенията продължава. Господин Селинович, за една минута. Благодаря. Изборите в Босна и Херцеговина дадоха повод на някои политици да работят в посока една част от страната, Република Сръбска, да проведе референдум във връзка с националния празник, въпреки че Върховният съд постанови, че това нарушава основния закон на страната. Добре, аз мога да проявя разбиране в известна степен за избирателните кампании, обаче резултатът може да бъде много лош. Този референдум е предизвикателство не само за суверенитета и конституцията на страната, а може да се стигне и до въоръжен конфликт. Не трябва да се подпалва отново огнището на войната и страната да бъде отново тласкана към събитията от 90-те години. Мирът е, на Балканите беше постигнат толкова трудно и за това комисията трябва да реагира. Мира и стабилността не подлежат на преговори. Европейската комисия трябва веднага да постави искане да се спре този противозаконен референдум. Следващият оратор е Господин Ферейра. Госпожо председател, наистина това е много голяма грешка на предходното правителство и всъщност ние се опитваме да постигнем всякакви политически решения и да И мога да посоча, че Европейския съюз и еврозоната са изправени пред безпредседентна криза. Е, наистина е, положението е нетърпимо. Например, в Португалия става дума за шантаж във връзка с европейските фондове. И е, всъщност аз е, мисля, че това не е изненадващо. Става дума за истински срив. Е, за истински бунт срещу мерките и шантажа, които ни бяха наложени. Европейската централна банка следва своята политика и тя трябва да възстанови контрола върху банковия сектор. Господин Себастиан. Благодаря, госпожо председател. в Испания беше обявено, че се подготвят транзитни коридори край Балеарите, Каталуния и така нататък. Европейският съюз подкрепя този проект, но също времено испанското правителство не дава съответните разрешения. Т.е. говори се, че се опазва околната среда, се предприемат мерки застрашаващи биологичното многообразие. Говоря за Средиземноморието, да там туризмът е важен поминък. имаше инициатива, в която се посочи колко мерки не предприема испанското правителство и колко свои решения не прилага. А Европейският съюз мълчи. Онези, които представляват народа, трябва да се погрижат за околната среда. Благодаря. Господин Корал, благодаря, госпожо председател. Моят регион в Сицилия загуби 5000 декара, 5000 работни места в райони, където се засаждат нуждаещи се от кислород растения и преди всичко лимони говорихме, е, гласувахме споразумения за свободната им търговия с различни страни, включително и Марокко, но ги гласувахме без да е гарантирана обратната проследимост. Има колеги, които още не са опитвали вкуса на сицилианския лимон. Цял сектор обаче в Сицилия е заплашен. Говори се за промяна на директивата за обратната проследимост. Такива защитни клаузи трябва да има час по-скоро. Благодаря. un terribile terremoto ha sconvolto. Да, преди няколко седмици знаем всички, е, това е господин Боргезио, в моята страна имаше ужасно земетресение в три региона и преди няколко минути едва преди няколко минути, кметът на общината, която беше засегната най-силно, посочи, или по-скоро зададе въпрос дали има възможност е, този въпрос да се обсъди по време на пленарната сесия в Страсбург. Предвид е, щетите от земетресението. Една европейска делегация замина там и е, води директни разговори с е, кмета. Т.е. желанието е да се помогне пряко на населението, засегнато от е, земетресението. Това население не иска да напусне своя регион, обаче наближава ужасна зима и тези хора се нуждаят от помощ, за да могат да започнат отново да работят, да произвеждат. Става дума не само за самия регион, а става дума и за работните места, които са застрашени. Всъщност това е и тяхното искане. Те искат да запазят своя регион, своя идентитет, но също така и работното си място. Затова помощ е спешно необходима. Следващият оратор. Комисията по петициите в Европейския парламент разгледа въпроса за състоянието на хиляда жертви на нацистката окупация в Гърция и потъпка правата на гърците с крака. Подкрепено беше немското правителство, с което се наруши Парижкият договор. Той просто не беше приложен, не бяха предприяти мерки за обещетяване на Гърция. Гърция даде най-много жертви и 71 години след края на войната те отново а, търпят загуби. Отново печели противниковата страна, страната на която беше Хитлер. Наистина трябва да се погрижим за изплащане на обещетенията, така че не винаги само германската страна да среща подкрепа. Гръцката комунистическа партия продължава борба. Госпожа Боскор. Искам да изкажа своето възмущение от това, че комисията Независимо от обещанията за либерализиране на визовия режим с Украина, все още е, създава трудности. В Европа влизат стотици хиляди мигранти без проблем, а украинците, е, включително и е, граждани от унгарски происход, се налага да чакат десетки часове на границата. Украина направи много сериозни е, жертви е, и пострада от решението си да се ориентира към Европейския съюз. За това е, те, трябва да се обърне съответното внимание на този факт и трябва да има и планове за подобряване на граничната инфраструктура, за да може да има по-лесно преминаване на границата. Госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател, господин е, комисар. Сериозна е кризата на доверието в Европейския съюз, след като толкова лошо се управлява кризата с миграцията, след Брексит, терористичните атаки. Ние трябва да имаме ясни послания от комисията, за сигурност, за това, че ще бъдат запазени човешките права на гражданите, независимо къде живеят. Но, за съжаление, комисията вече е втора година не излиза с ясна стратегия, която да поднася разбираемо на гражданите. Как тогава да увеличаваме доверието на гражданите, когато те не виждат никаква промяна в своя живот? примерно фонда за стратегически инвестиции, не даде никакъв резултат, не донесе никаква промяна в живота на гражданите. За това се обръщам към комисията. Аз съм представител на границите, на гражданите. Моля, обърнете внимание на договорите. Вие сте длъжни да имате, е, да закриляте гражданите, да осигурявате сигурност. Не може да се продължава с е, Шенген. Гражданите на нашата страна се чувстват засегнати. увеличихте е, времето си и говорихте твърде бързо. Господин Яков, че ще има думата сега. Благодаря. Ако си задем въпроса какво, какво е бъдещето на Европейският съюз след е, решението на Обединеното кралство да излезе, като слушам колегите, тук оставам с е, чувството, че е, се разиграват събития от преди 25 години. Тоест, е, когато Югославия още не се беше разпаднала. Дали Брексит е първата стъпка от разпадането на Европейския съюз? Не бих искал това да се случи. Необходимо е да започнем да разговаряме, да, оста... да създаваме по-добри връзки, да търсим един конфедеративен модел. За мен това е бъдещето на Европа. И ако не сменим политиката, включително и тук, е, ще се сблъскаме именно не с успеха, а с разпадане. Господин е, Бенито Зилуага. Благодаря. Аз идвам от лагера Кале и този лагер е истински позор. 6 месеца след като последния път имаше принудително евакуиране на лагера, лицата там се увеличиха до 3000 души. Е, площа, с която разполагат обаче, е значително намалена, което влушава условията им на живот. Е, всичко е разположено до една магистрала, която води към Обединеното кралство. Там се изгражда стена е, с бюджет 17 милиона евро и това е картината на крепостта Европа мизерията, в която живеят тези хора, избягали от войната и отговорът, е, насилственият отговор на силите на реда, всички тези мерки всъщност е, се оказаха безполезни. Това показва само, че ние абсолютно не сме в състояние да управляваме нашите граници. Това е погрешен отговор. Хората е, проявяват тенденции към екстремизъм, към популизъм и ние трябва да вземем по-добри мерки. Никой няма да поеме нашата отговорност. Ние имаме хиляди бежанци в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. На 11 септември 2016 година хиляди каталонци излязоха на улиците да отпразнуват националния си празник и да се обявят за независимост на Каталония. Това се случва не веднъж през последните години. Никога не е имало толкова ясен глас за отделяне на Каталуния, но испанското правителство продължава да отказва провеждането на референдум, подобен на този в Шотландия, за да се е, определи дали мнозинството каталунци подкрепят желанието за отделяне. Вчерашната демонстрация показа, колко, много, колко малко демокрация има в Испания. Защото в демокрациите трябва да се отчита волята на народа, нещо, което не се прави в Каталуния. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Беатрикс Фоншторх. Е това. От Брексита очевидно никой не научи нищо. Тази е, седмица германското правителство и френското правителство е, излизат с чудната идея за европейски бюджет. Комисията планира е, за страховка за безработица и също така е, минимални ставки за данъчни постъпления. И като че ли това не е достатъчно, сега се работи усърдно Европейският съюз да има собствени права за събиране на данъци, да има собствени средства по този начин и също така да се въведе данък върху въглеродния диоксид и също така винетка за европейските магистрали. Дами и господа, британците е, дори е, не са изцяло излезли от Европейския съюз и вече има стремежи за налагане на европейска държава. Виждам, че никой нищо не е научил. Не искате да научите нищо, не сте научили нищо и очевидно няма да научите нищо. Хората не желаят това и е следващите референдуми, слава Богу, ще го покажат. Господин Полчак. Děkuji, paní předsedkyně, за udělení slova. Já bych... Благодаря, госпожо председател. В моето изказване искам да засегна една тема, която поражда много е, спорове. Е, във Франция, например, става дума за правото да се носи бурка и е, съответния плажен костюм, наречен буркини. Аз съм за това, че трябва да се прилага принципа на субсидиарността. Подобни теми не следва да се обсъждат в Европейския парламент, защото те засягат чисто национални проблеми. Нашата работа е да спазваме договорите за функциониране на Европейския съюз, а не на, нарушаваме принципа на субсидиарност. Европейския парламент трябва да действа така, както гражданите очакват от него, в подкрепа на гражданите. Госпожа Къртън Дарлинг. Благодаря. От десетилетия Европейския съюз е, отправяше помощи за северо район в Обединеното кралство. До 2020 година се очакваше да получим половин милиард средства по социалните и регионалните фондове, които създаваха хиляди работни места, е, да се развива инфраструктура и центрове за отлични постижения. И когато излезем от, от Европейския съюз, ние ще останем без пари, сме един от най-бедните региони. Сега обещават ни, че ще имаме средства, но в края на краищата министерствата ще подписват договори само които са предвидени в последната част от бюджета. За това трябва да се направи така, че в региони като моя да има и гарантирани дългосрочни инвестиции. Госпожа Харкин. Европейската комисия а, започва да бъде твърде политизирана. Господин а, Московисти се, изка, а, се изказа по начин обаче, по който реших, че не. Ирландия разходва много пари за болници, за, образова, за образование, но виждаме, че много страни искат да получат от съответното финансиране. Ние не можем да оставяме обаче да бъдем ограбвани от интересите на други страни. Даже е, комисаря е, ни на три носа, като ни каза, че ние реално не, е, не ни се полагат тези пари. Но в края на краищата част от парите от ирландските банки са и в френски банки. И ако е, няма по-лоша политика от комисията да, на, за това да обещава, а да не си изпълнява обещанията. Madam Chair, the then Fianna Fáil's government's response to the Следващият оратор. В Реакцията в Ирландия е, към банковата криза засегна много е, семействата с огромните економии. А, също е, се създаде и фонд за а, спасяване на лошите банки. Ние дори не можехме да си представим колко тежко ще стане положението. Сега Голяма част от проектите в Северна Ирландия всъщност е, и средства се е, разделят благодарение на корумпирани, корумпирани практики и подобни действия трябва да бъдат прекратени. Ирландското правителство не може да отлага разследване по този въпрос. Е, накоплаците в нашата страна трябва да разберат какво точно им се случва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 Е, много се говори за различни паразити и аз искам да засегна и е, проблема с е, един паразит в Южна Италия, така наречения малък кошерен бръмбър, който причинява огромни поражения не само в тази страна, но и в други. И е, този паразит е, се е заселил тре, е, трайно в Южна Италия. Затова смятам, че трябва да се забрани всеки, е, всеки внос на майки пчели от Италия и е, рояци пчели. Защото в противен случай ще изтребим всички пчели в Европа. Отдавна настояваме за това, но никой не ни слуша. Крайно време е да се предприемат действия, иначе ще бъде прекалено късно paní předsedající volby do ruské dumy dolní komory parlamentu ruské federace В Руската дума ще има избори на 18 септември е, и те ще се отнасят не само до Русия, но и до окупирания Крим защото сега има опит е, то, окупация да бъде легитимизирана с а, е, така наречения референдум от 2014. Огромна е пропагандната кампания. Русия пренебрегва международното законодателство и е, резолюциите на ООН, е, специално резолюция 2016. Е, Крим е част от Украина и да се поставя това под съмнение означава да се поставя под въпрос суверенитета на една страна. Thank you, Mrs. President. Dear colleagues, Chiar nefinalizată acțiunea de ieșire a Marii Britanii din Uniune ale partenerilor externi ai Uniunii Europene, precum și ale... ние получаваме предупреждения от нашите интернационални е, партньори е, за това, че е, също японското правителство изрази своите опасения за европейските инвестиции в, за японските инвестиции в Европа в резултат на гласуването за излизане на Обединеното кралство от Европа. За това а, и Европейската агенция за лекарствени средства трябва да бъде преместена от Обединеното кралство и това трябва да бъде решено много бързо, за да не се е, блокира дейността на тази институция. Румъния има много сериозни традиции в тази област и искам да се присъединя към една писмена декларация в това отношение. Крайно време е ние, депутатите, да, евродепутатите, да покажем, че искаме по-силен Европейски съюз с доверие между страните. No, not me. Okay. <laughs> yeah, okay. Okay. Okay. Start again. Uh, thank you. The British government not Благодаря. Госпожа Британското правителство сега ни държи в неосведоменост за това какво ще се случи в бъдеще. Правителството на Тереза Мей е объркано. Те казаха Брексит означава Брексит. Но какво означава това за хората от е, Уейлс, от Северна Ирландия от Шотландия. Те не знаят това вреди на хората и на бизнеса. Ирландското правителство трябва незабравно да потърси начин да се е, спази е, демократичното желание на хората от е, Северна Ирландия. Огромен процент от тях гласуваха за оставане в Европейския съюз. Активисти, бизнеса, фермери, политически партии, всички казаха ясно и недосмислено да останем, означава да останем. Стотичници хиляди от нас в Северна Ирландия имаме ирландски паспорти, т.е. ние сме европейски граждани и искаме да останем такива. Господин Шаки. Господин Шаки.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 и той говори за това, че има проект, който има за цел да реши проблемите. Аз засегнах още веднъж този въпрос. Европейската комисия също се занима с тази тема, също и комисията Либе. Има решение на Европейския парламент от миналия декември и между другото тази програма вече е дотирана с 1 милион евро. Европа е обединена в многообразието. Това е проект, е, който през януари, април, юни и след това началото на септември трябваше да се състои, да започне, обаче до сега нищо не се е случило. Затова искам да знам какво има предвид комисията, дали пак се отлага проекта и ако до октомври не се случи нищо, ще се обърна към медиите. Господин Негреско, Днес учениците започват отново учебната година и сега се питаме дали образованието дава по-добро бъдеще на нашите деца. То е разходно, то е също инвестиция за бъдеще, за да си постигнат и децата ни мечтите си. И ние не бива да гледаме само на тази дейност като на цифри, а като на бъдещето на едни деца. Затова и трябва да се модернизира системата. Европейската левица предлага мерки, които да обединят вземащите решения на европейско ниво да предприемат мерки в подкрепа на младото поколение. И като млад евродепутат аз считам, че е мое задължение да кажа ясно, че румънската младеж иска образованието да бъде приоритет на европейско ниво. Господин Дели. Мадам президент, Uh, uh, Господин Дели, благодаря, госпожо председател. Целта на много на, на страните кандидатки е да влязат в Европейския съюз, но това не бива да се бави прекалено, защото хората се уморяват. И Изключително е важно да се развиват европейските ценности в е, много страни в Западните Балкани. Искам да обърна внимание на амбицията на сръбското правителство да стане асоцииран член и съответната партия, прогресивна партия да бъде член на НП. Смятам, че това ще допринесе за стабилността в региона. Госпожа Шойдрова за... като последен изказваш се. Pardon. Kolegyně колегове, kolegové, vystupuji proto, abych упозорнила на velmi nap... Аз искам да се изкажа, за да ви обърна е, внимание е, какви напрежения съществуват е, с отношенията ни с Турция. Предвижда се, се да направим едно посещение следващата седмица, но бе отложено, защото не може да се гарантира нашата сигурност ние няма да можем да, и да посетим съответните институции. Това ме безпокои, защото в края на кращата Турция сега настоява да има безвизов е, режим, но общо положението в Турция е обезпокоително. Следва да се спазва споразумението, което е сключено между Европейския съюз и Турция. Не може хората да се страхуват да пътуват там. Няма достатъчно информация за сигурността и не може да се очаква, че ще дигнем визовия режим. Утре ще продължим в 9 заседанието. Ще има протокол от нашето заседание на сайта на парламента. Край на заседанието. Приятна вечер!